спад, по нарушение на човешките права и правовата държава. Сега ще дам думата на госпожа Врекър. През седмица пред, преди е, коледа 20 егип, егип, египтяни бяха убити от, е, при атентата насилието и омразата не могат да бъдат е, признати и използвани за, на, за на, нали, на, налагане на религиозни е, възгледи. Религиозната свобода изисква един свободен и открит е, доба, дебат. В отворените общества трябва да има раз, разделение на държавата и църквата която да е залегнала в Конституцията и в законите. В Египет през последните 28 години на практика постоянно има екстремно спешно положение. Насилието е ежедневие и свободата на, изразяване се счита от египетското правителство като подривна дейност. Политици, журналисти, правозащитници биват арестувани в защото в Нага Хамади са изразили съболезнования на, на семействата на убитите. Това е още един пример на модела, който е, възцарява в е, Египет правозащитниците се святат за престъпници само защото изразяват своята солидарност и е, своето, своите съболезнования и съчувствия. От 2008 година е, е, египет, е, египтяните не, е, не, не могат да използват свободно GSM. Е, безжичната бежичните интернет сигнали са контролирани и много скъпо, скъпи. Има правила за достъп до интернет, е, които не, не позволяват е, е, появяването на сайтове на възгледи, които да не са цензурирани от правителството. самокритиката и критиката са гаранции за демокрация. Е, спешното, положение в Египет ограничава човешките права и но е, при всички случаи трябва, трябва да се реагира много остро срещу е, престъпления от религиозен характер, но те не трябва да бъдат използвани за потъпване и незачитане на човешките права. Само е, Необходимо е в Египет да има свободно, открито, демократично общество, колкото може по-бързо. Само тогава ние можем да бъдем равноправни партньори с тази страна. Сега давам думата на гос... господин Провер. Благодаря, господин председател. Резолюцията се дължи на, е, взима повод от някои трагични събития в Египет и други страни, например Нигерия, където ситуацията е все по-сериозна и недопустима. Има преследвани и убийства в, на членове на християнската общност. Това не е резолюция срещу египското правителство, което веднага се опита да гарантира да, да, отговорните да бъдат изправени изправени пред съда, но за размисъл върху един тревожен проблем. Всяка година хиляди християни биват убивани по света. В Виетнам, Северна Корея, Китай, Иран, Малайзия и някои, само защото изповядат тази вяра в ежедневния живот. Тези нападения нарастват по брой и по сила и се срещат с мълчание и безразличие. Е, трябва да направим всичко възможно и да премахнем климата на религиозна омраза и да е, поощряваме толерантността и приемането на е, другостта. Европа много добре познава трагедията на религиозните войни, противопоставили католици и протестанти, без да говорим за Холокоста на евреите. Само заради своята история Европа трябва да се ангажира на този фронт. Друга инициатива може да бъде проверяването на нормите в националната националното законодателство срещу преследванията на християни и други религиозни общности. Сътрудничеството на неправителствените организации може да бъде много полезно в този проект. Но дори там, къде съществуват права на религиозна свобода, ние трябва да бъдем много бдителни за прилагането им. Този дебат трябва да бъде повод да се е, осъществи един доклад на Европейския парламент за, свободни, за религиозните свободи по света. Благодаря, господин председател. Провера Благодаря, господин Провера. Марио Мауро. Благодаря, господин председател. Религиозната свобода е темата на тази резолюция. Не, това не е опит да се налага дадена идентичност или да се упражнява натиск на правителството, а заклемяване на факта, че днес по света човек умира, защото вярва в Христос или защото неговата вяра е различна от вярата на другите. Всички политически групи се споразумяха, че е, съществува проблем с религиозните е, свободи и че трябва към него да се подхожда сериозно и постоянно от страна на международната общност. Затова молим съвета и комисията и върховния представител за външната политика да отдели специално внимание на положението на малцинствата, включително на християнското за да бъдат предприяти инициативи за поощряване на диалога и уважението между различните религиозни общности, поощряване на толерантността и да се е, е, прекратяват и избягват е, проявите на религиозна омраза и насилие. Не благодаря. Госпожа Вероник Докейз. Благодаря ви, господин председател. Това, което се отдавна, неодавна се стана в Египет, може да стане и на друго. Пред, е, коп, пред Копска църква бяха убити 6 копти и един полицей. Властите бързо реагираха. Главният прокурор беше решил, че тримата заподозрени ще бъдат е, е, съдени по бързата процедура за, престъп, за предумишлено престъпление в ами, тези различни дребни престъпления, които можем да, могат да, счит, да считаме за банални, всъщност са много показателни. Покачването на напрежението, на религиозния фан, фан, фанатизъм, водят до престъпления срещу малцинствата, било то е, еврейски малцинства, мюсулмански, християнски, навсякъде по света е, мъже и жени, които са е, които са агностици или невярващи, биват убивани, защото не практикуват религия. Аз като човек бих искала е, всички тези граждани да имат право на свободно е, изразяване на своите мнения. Една лаическа държава трябва да гарантира възможността на всеки да изразява своите мнения, своето възпоредание, за да може да има един конструктивен диалог между различните общности. Благодаря госпожа Декайзер. Сега давам думата за една минута на господин е, Легутков. Господин председател, госпожо комисар, информацията за насилието срещу християните в Египет и Малайза е само върха на айсберга. Три коментара искам да направя. Първо, християните са жертва на брутално насилие в много страни по света, не само тези две. Второ, християните са най-преследваната религиозна група в света – милиони, не дори хиляди биват преследвани. И трето, реакцията на европейските общества и на правителствата на европейските държави, както и на Европейския съюз, до тук са били незадоволителни, много плахи и страхливи, или пък изобщо не е имало такива реакции. Ние трябва да действаме много решително. В противен случай всички, които преследват християните, ще смятат, че ние тихо мълком ги благославяме. Трябва ли да правим това? Благодаря, господин Легутко. Сега давам думата на господа Халатала една минута и половина. Благодаря, господин председател. Много възмутително е, че има толкова много страни в света, които има религиозни връжди. И в такъв смисъл искам да кажа, че има различни видове фундаменталистични тенденции в света. Не само мусулмански. Будизмът е една от религиите, които нямат толкова прояви в този смисъл, но все пак парламента трябва да осъди всички прояви на насилие срещу религиозни общности. Вчера разбрахме, че 33 защитници на човешките права са били арестувани в момент, в който са изказвали е, подкрепа на коптите, които се визират тук в е, резолюцията. А, искам да напомним на египетските власти, че не следва да се възпрепятстват хората, които защитават други свои сънародници и че това не може да бъде повод за задържане. Тези трима активисти са били подложени на много нечовешки мъчения, докато са били задържани. Надявам се, че парламента в бъдеще ще обръща внимание на всички подобни нарушения на човешки права, не само за християните. Сега политическите групи. Господин Хасел, една минута. Господин председател, Тунис, Египет и Малайзия имат дълга традиция в областта на толерантността. Например, Тумкам Дулахман от, в Египет, който а, произнесе реч пред Европейския парламент харта за доброто съжителство между християни и мусулмани. Но ние трябва да помогне на тези страни в тяхната борба срещу ислямския екстремизъм и нападенията срещу християни и помощта на Европа, която е в мнозинството си християнски континент, е много важна за християните по света. Кой друг би ги защитил, ако не Европа? Тук става въпрос за религиозните свободи. Благодаря на правителството на Малайзия, Негово Величество, краля и премиера на страната от на 9 януари заеха много ясна позиция и ние им желаем да успеят в борбата им срещу религиозната нетърпимост. Е, това е страна, където има традиция на толерантност. Трябва в Тунис, Малайзия и в Египет е, да които са партньорски страни, е, да помогнем. Благодаря, господин Посъл сега господин Ван Дален. Господин председател, човешките права това означава и свобода на вероисповеданието. За съжаление, християните се сблъскват с много трудности да изповядват вярата си в предимно ислямски страни, като например Египет. Е, евреите, коптите, традиционните хри... християни са обект е, на, на, на натиск в техните документи е записано, че те са ислямисти, но все повече и повече има е, насилие срещу коптите, повече от 100 атентата през последните години и увеличаване броя на жертвите. Властите реагират е, неохотно. Само трима души са били а, арестувани и е, осъдени до сега. призовавам комисията и съвета да започне диалог в Египет за подобряване на положението. Ако Египет, от, Египет отказва, това трябва да се отрази върху нашите отношения. Сега давам думата на господин Джо Хигин за една минута. Благодаря. Всички, които заставаме зад демократичните права и правата на е, изявленията, ще осъдят е, това, което се случва в Египет и в Малайзия. Трябва също да признаем, че и в Европа има все повече атаки върху, срещу религиозните младсинства. Тактиката да се разделят и да се насъскват отделните младсинства е много. продължава от много години в Малайзия. Там се твърди, че правителството застава за всички религиозни мълцинства, но всъщност то се опитва да ги насъска едни срещу други и да застане само зад е, е, мнозинството. Също така големи разделения економически съществуват в Малайзия. Настоящото правителство е, работи на базата на експлоатация, на огромно ограничаване на правата на трудещите се. Демокрацията действително липсва много сериозно там. В никакъв случай е, нямат права работещите и малцинствата. Е, Благодаря, господин Хигинс. Сега Господин Ванда Сток за една минута. Благодаря, господин председател. В... Вчера започнах един ужасен политически процес срещу ръководителя на нашата партия в Холандия, обвинен, че свободно е говорил, левия елит го преследва че се бори срещу фашистския идеал на исляма. това заплашва, подобни действия заплашват християнството в Европа. Много депутати в Европа се остават да ги залее ислямското цинами и, и се отказват да се борят за европейската култура. Варварските действия, извършени в Египет, Малайзия, са дело на фашистската идеология на а, исляма. Господин председател, в а, ислямските държави не, всички, които не са мусул, мусулмани, са преследвани. А, християните са изолирани и търсят опора в своята вяра и идеология борейки се с, в моята партия срещу ислямизацията на Европа, прикана всички вас да се присъедините към това. Благодаря, господин Ванен Ступ. Сега оратори отделни от групите, господин Качмарък от НП. Пани комисар, шановни панство. Господин председател, да, да, госпожа комисар, дами и господа. Тук в парламента често обсъждаме разни фобии, ксенофобия, хомофобия. Но тези е, две е, фобии не са единствените. Има, съществува и християнофобия, омразата към християните. И е, тази, тази фобия има много трагични последици в целия свят. Свидетели сме на е, трагични събития на потъпкване на правата в целия свят атаки срещу а, агностици, да, но ние трябва да, да защитаваме и християните. Защото е, свободата на вероисповедание е една от основните ценности на Европейския съюз. Така че трябва да се бориме срещу друг, всички форми на нетолерантност и борба срещу християните е, благодаря ви, господин Касмарек. Сега давам думата за една минута на господин Шимански. Благодаря, дами и господа. Религиозната свобода е право, което се застъпва от международните конвенции, поне от 50 години, но от много години се надига една вълна на религиозна омраза, главно срещу християните комунистите сега бяха заместени от ислямистите. В Конституцията на Египет се предвижда да има радикални, е, религиозна свобода, но под е, натиска на фундаменталистите това не се спазва. Европейския съюз има своите инструменти за външна политика и трябва да се опитва да противостои на тази християнофобия, защото има много примери на атаки срещу християни. Защо не предвиждаме повече дейност в това отношение? Благодаря. Господин Сонек, сега моля. Господин председател. Аз искам да подкрепя изказването на господин Провера, а именно, че трябва да се изготви доклад за религиозните свободи. Аз лично и господин Мауро Направихме предложение да изготвим такъв доклад за съдбата на християните в страни, където те са младсинство. Но е, това предложение не бе прието от съответните органи на парламента. В нашата резолюция трябва да ясно да кажем, е, ние трябва да имаме ясна, твърда реакция срещу подобни нарушения на човешките права, срещу подобни атаки срещу християните. Аз с голямо внимание изчетох е, писмото на, от парламента на Египет до председателя Бузик. Там се твърдеше, че правата на коптите ще бъдат е, спазени, но аз някак си не вярвам в това. Благодаря ви, господин Соник. Аз сега давам думата на господин Чернешки за една минута. Господин председател, дами и господа, не става дума само за Египет и Мал... Малайзия. Става дума и за Судан, Нигерия и други африкански държави, както и някои страни в Азия и въобще всички онези общества, които се държат към християните като към врагове. Нека да си го кажем честно, опитваме се да не виждаме проблем, опитваме се да отвръщаме очи. Това е, това е проблем, наистина. Ние е, сме християни и в християнска Европа трябва да кажем ясно и отчетливо, че че ние сме виновни, че в предишния си мандат ние не обърнахме достатъчно внимание на този проблем. А, преди няколко дни наистина ние осъдихме а, насилието срещу мусулманските е, мълцинства в Китай. Но нека не забравяме, че християните също са обект на дискриминация в Китай. Така че ние защитаваме само едни религии, а просто избягваме да защитаваме други. Благодаря ви, господин Чернишки. Сега давам думата на госпожа Корола за една минута. Господин председател, много тревожна информация чуваме за подобни престъпления и в Египет и в Малайзия. Що се отнася до Малайзия, искам да кажа колко много съм загрижена за те, от тези изяви. В една страна, която традиционно е доста толерантна. А също трябва да отбележим, че ислямски неправителствени организации подклаждат е, нетолерантност те цитират Аллах, за да насаждат тази нетърпимост. И много съжалявам, че не можахме да включиме подобни казуси в нашата резолюция. Религиоз... Ние трябва да насаждаме религиозна толерантност – да отбелязваме, че на места нищо не се прави и да подкрепяме пък тези, които работят за това. Благодаря. Сега господин Бодис една минута. Благодаря, господин председател. Действията на престъпни фанатици убили християни в Египет, не могат да бъдат приписани на цял един народ и неговото правителство. Несправедливо би било да виним Египет и египтяните за това ужасно клане, чието извършители ще бъдат съдени. Нека да не смесваме престъпните действия и политиката на една държава да не смесваме фанатиците с цял един народ. И желаяки да застанем между копските християни в Египет и техните мюсюлмански сънародници, ние предоставяме аргументи в ръцете на екстремистите, които се опитат да представят християните от изтока като агенти на Запада. Благодаря господин Буди. За една минута господин Тъкеш. Господин председател, скъпи колеги, преди няколко дни египетските власти арестуваха правозащитници, които са имали намерение просто да защитат копското малцинство и членове на копската общност, някои от които са били е, убити няколко дни преди коледа. Властите наистина са реагирали, но като са се опитали да омалуважат тези насилия и тези престъпления. Американското правителство се произнесе ясно. Знаеме, че в, тази, в Египет има копски мълцинства, които отдавна са жертва на дискриминация. Така че Европейския съюз трябва да вдигне глас, за да защити тези мълцинства. А, а, а сега продължаваме към а, процедурата Catch the Eye. Само ще дам дума само на 4 души, тъй като трябва да гласуваме 12 часа. По един представител на а, политическа група и за една минута госпожа Заборска имате думата. Бих искала да кажа че става дума за нарушаване на свободата на вероисповеданието. През 2007-2008 година ние обсъдихме тези проблеми, но дали не го направихме достатъчно силно, дали а, просто сме доста безразлични към това, но факт е, че тези насилия се повтарят и повтарят. Става дума за малцинства, които биват преследвани гонени от домовете си, е, църквите им се затварят, закриват, подобни престъпления се извършват и в Индия, и в Пакистан. Те са жертви на екстремизма. Това е опасност за всички християни, за всички религиозни мълцинства. Така че призовавам Европейския съюз да използва всички възможни средства за е, диалог, за повече толерантност. А сега давам думата на господин. Historiallisia я етнисия. Аз съм много е, загрижен за ситуацията в Египет, защото там има много проблеми, включително и етнически. Коптите са около 10% населението, 8 милиона души. Те се гордеят с своето положение, със своите традиции. Затова атаката през декември определено е била предомишлена и много израз на много голямо насилие. В Египет има преследване срещу жените. Коптски жени са били принуждавани да си сменят религията били са изнасилвани и така нататък. Това е много лош пример за други страни, които също могат да се окажат е, толерантни към подобно е, насилие. Затова смятам, че ние трябва да осъдим всички подобни случаи. Благодаря. Следващия оратор. Господин председател, където и да има убийство, и ако това убийство е поради политически, религиозни причини, това значи, че просто е, ние отстъпваме, правим крачка назад. Не е, не е достатъчно само да осъждаме. Подобни престъпления се извършват и в Близкия изток. И какво означава това, че има недостатъчно уважение на вероисповеданието на онези, които не вярват в същия Бог? В, е, до, няма религиозна толерантност в никакъв случай. Защо? Е, ние е, пред, предложихме дебата за Египет и Малейш, Малайсия в, в, като отделна тема, защото Египет може би не е най-лошия пример на религиозно натърпимост, напротив дори. Господин Танок. Благодаря. За съжаление, в ислямския свят има обща атмосфера на борбено с неислямските общности. И много често това са именно християните. Коптите, които са една от най-старата християнска църква в света, имат свои представители в Лондон и те много често идват и ми се обаждат, оплакват за толкова влушаващото им се положение, особено в Египет. И независимо от огромните усилия на президента Мубарак, все повече се влушава техното положение. Сега виждаме, че има такива проблеми в Пакистан, за първ път и в Малайзия. Според мен християнските младсинства просто биват пренебрегнати, а те очакват от Европа и от щатите да получат своята защита. Затова аз приветствам тази резолюция. Благодаря, господин Танък. Следващия оратор. За една минута. Господин председател, преследването на християните и други религиозни младсинства непрекъснато е предмет на непрекъснато е факт в ислямските страни. Те биват изтикани от своите наследствени земи и биват преследвани от идеология тип ислямофашизъм. Християнските младсинства и други религиозни младсинства по никакъв начин не получават отражение в западните средства за масова информация. Защо се случва това? Те трябва да. Ние трябва да обясним защо е, мусулманските фанатици извършват тези престъпления заради тях. Това е заради тяхната идеология. И за това демократичните правителства трябва да упражнят максимален натиск е, върху Египет да прекъсне този тип преследване. Благодаря, господин Батен. Сега давам думата на госпожа комисар Нели Курс. Господин председател, дами и господа, комисията е дълбоко шокирана и много разтревожена от това, което се случи с коптите в Южен Египет и трагичната смърт на 6 копти и един полицай, които са били застреляни. Ние считаме, че властите трябваше да реагират бързо, за да осъдат извършителите на тези престъпления. Господин председател, трябва да има едно независимо разследване и едно осъждане, защото това ще даде един положителен знак и ще докаже, че египетското общество няма да толерира подобни постъпки. Е, египетското общество смята, иска да има свобода на вероисповеданието. Също времено сме свидетели на дискриминация и нетърпимост към други вероисповедания и е, недостатъчна ефективност на съдебната система. Е, ние сме, осъзнаваме, че е, някои християнски общности са изправени пред много трудности, включително и коптите. Тези проблеми бяха повдигнати в рамките на политическия диалог с Египет. Разбираме, че правителството и властите е, искат да се справят с някои проблеми, пред които са изправени коптите е, като, модерни, като реконструкция на църквите и ние приветстваме е, желанието на, е, на властите да се борят срещу проблемите, свързани с религиозната дискриминация и нетърпимост. Господин председател, дами и господа, вандализма срещу църкви и храмове в името на Ала е, е буди дълбока загриженост. И, е, и властите, и опозицията, както и неправителствени организации в е, Малайсия, осъдиха подобни атаки властите е, взеха допълнителни мерки за осигуряване сигурността на храмовете и за създаване на условия за хармонично развитие на различните вероисповедания. В Конституцията обаче се, се казва, че исляма е религията на е, Малайзийската конфедерация, но че другите вероисповедания също могат е, да е, бъдат изповядвани. Така че, господин пред... председател, ние ще, ще призоваваме към организиране в най-скоро време на междурелигиозен диалог с представители на всички вероисповедания изповедания, за да може наистина малещия да продължи да живее в социална и религиозна хармония. И властите трябва да обяснат на населението за какво става дума. Дами и господа, ние осъждаме всички актове на действия на нетърпимост срещу е, каквито и да били религии и вероисповедания. За съжаление обаче никоя страна е, не е защитена от подобни действия. Така че властите трябва да защитат всички религиозни общности, включително и християните, срещу насилие и нетолерантност свободата на е, вероисповеданието и на вярата е една от основните права е, и почиващи на ценности на Европейския съюз. Е, за това трябва да подкрепяме местни проекти за насърчаване на човешките права, за установяване на условия за нетърпимост към дискриминация по религиозни причини. Благодаря ви. Аз в 12 Благодаря. гласуваме тази резолюция. Сега минаваме Благодаря. към следващата точка от дневния ред, която е предложение за резолюция срещу нарушаване на човешките права в Китай и по-специално на правозащитника Ли Чан Бао. Госп... Госпожа Вебер има думата за минута и половина.